Good afternoon, ladies and gentlemen. Um, just... Добър ден, госпожи и господа. Председателят не е в състояние да председателства заседанието днес. Не, че съм направил преврат. Бях помолен да сменя предвид на прекрасните резултати на Уимболден. И така, добре дошли на заседанието. А искам да се обърна на, към представителите на различните служби. А, искам да ви кажа, че в 5 часа имаме гласуване. Може, може да съобщите на вашите е, ръководители. Малко за дневния ред. Имаме две малки промени. Първата е по точка 17, доклада на госпожа Уексрам за условията за влизане и пребиваване на граждане на трети страни с цел научни изследвания, образование, ученически обмен, платен и неплатен стаж, доброволческа дейност и работа по програмите ОПЕР – ще се обсъжда утре в 9 часа на место пред първоначално обявения час 11. Така това ще бъде в 9. Точка 11 е доклад на господин Мишел за положението с основните права в Европейския съюз ще, за 2012 година ще се обсъди в 11 на место в 9. И така, ако няма възражения, ще приемам дневния ред в този му изменен вид. Благодаря. Сега, по точка втора искам да ви представя следните препоръки на координаторите за вашето одобрение. Първо, за докладчици. Господин Георгиос Никола от НП е посочен за докладчик по доклада по собствена инициатива за управление на връщането, сътрудничество с трети страни, ефективно прилагане на договорите и практическо прилагане на директивата за връщане. Госпожа Гьонц, докладчик по доклада <clears throat> по собствена инициатива за таблото за резултатите по правосъдието. Госпожа Луначек, е посочена като докладчик по доклада по собствена инициатива по пътната карта на Европейския съюз в борбата срещу хомофобията, дискриминацията по полов признак и сексуална ориентация. Господин Нуно Мело е посочен като докладчик по доклада прилагане на Лисабонския договор по отношение на Европейския парламент. въпроси, които ще бъдат зададени устно на съвета и комисията. А на заседанието на 27 юни координаторите решиха да внесат два устни въпроса от името на комисията Либе Резолюцията TDIP от септември наистина изисква да се направи един последващ преглед една година след приемането й. Ако няма възражение, приемаме тези препоръки на координаторите. Добре, приемаме ги. И така, трета точка по отношение на Агенцията за основните права на Европейския съюз, годишен доклад за 2012 година относно положението с основните права в Европейския съюз. Агенцията прие своя ежегоден доклад за 2012 година и днес представя този доклад съгласно изискванията на член 12 алинея 6 точка Б от регламента за създаването на, регла... на агенцията. С удоволствие приветстваме госпожа Майя Сакслин, председател на управителния съвет, господин Кяром, директор на агенцията. Първо ще дам думата на госпожа Сакслин и след това на господин Кя които ще представят годишния доклад. След това ще имате възможност да зададете въпроси. Така, госпожа Саксин, имате думата. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на комисията Либе, скъпи колеги, с голямо удоволствие ви представяме годишния доклад на нашата агенция. Това е един от най-основните продукти от дейността на Агенцията по основните права. В регламента за нашето създаване в приембилната част се казва, че основните ценности в, основни, в Европейския съюз са свобода, човешките права, основните права и е, свободи и законовия ред. Това са ценности, зачитани от държавите членки и те, както и Европейския съюз, са задължени да спазват основните права при всичките си действия тъй като бе необходимо, а тази нужда е актуална и днес, да се разпространят по-широко знанията за основните права в Европейския съюз, бе създадена агенцията. Основната задача, както каза и господин председателя, е да се отчитаме ежегодно пред парламента. А това е, е много важна за агенцията е, задача. Управителният и съвет я приема много насериозно. Ние избрахме редакционен е, съвет, който да следи за изготвянето на доклада. Според нас е особено важно че комисията има възможност да обсъди нашите постижения, но което е още по-важно, вашата комисия има възможност да обсъди е, положението с, с основните права в държавите членки. В доклада ви запознаваме с един обзор на редица законодателни актове на Европейския съюз а, и начина по който те се прилагат в държавите членки. И това е много важно от гледна точка на демокрацията. Парламентът да следи и да контролира как се изпълнява законодателство, което е приел. И така, в днешното ни представене аз ще дам сега думата на Мортън Керум, който ще ви запознае с всяка от главите от доклада малко по-подробно, но преди това искам да изразя моята дълбока благодарност <clears throat> за а, съдействието, а, което оказвате на Агенцията за основните права. Ние сме много доволни, че ни помагахте при а, номинирането на нашия научен комитет, се съгласихте с нашите кандидатури. А, защото научният комитет е много важен. А, в този важен момент той е гарант за качеството на нашия доклад. Благодаря ви за съдействието и по повод разширяване на мандата на господин Мортен Керум. За мен е много важно, както виждате, е, неговото присъствие тук е, демонстрира колко за, е, важно е за мен да имаме такава е, приемственост в е, дейността на Агенцията по основните права. Искам да благодаря също на всички вас, които участваха в външната оценка, проведоха събеседвания. Това бе много важно и благодаря за това, че отделихте време и също отговорихте на въпросите. Резултатите от външната оценка също са отразени и ние се договорихме да направим известни промени за бъдеще, които са много важни с оглед на нашия регламент. И затова се съгласихме с тези проблем, промени в този регламент, който, които се предлагат искаме да продължим да ги обсъждаме, като идеята ни е да приемем през декември една нова стратегия. В бъдеще ще се радваме също да споделим тези идеи с вас. Сега с ваше позволение ще дам думата на Мортан Киерн. Благодаря много, господин председател, госпожо председател. Радвам се, че имам възможност да обсъдя с вас годишния ни отчет. И след тези благодарности искам и аз да благодаря на комисията за това, че ни посети през през няколко месеца в Виена. За нас това беше една много добра възможност да обменим виждания и да получим нови идеи, да усилим също и нашето сътрудничество, за което искам да ви благодаря специално. Е, като миналата година решихме е, да е, имаме една специална глава в доклада. Миналата година имахме една такава обзорна глава и тази година по същия начин разглеждаме начина по който Европейския съюз отразява върху функционирането на тази обща картина. Освен обзора в това отношение, отчитаме ни факта, че имаме и економическа криза и конституционна криза. И така, както можете да видите тук, всички а, Различни аспекти са засегнати, за, които засягат основни моменти в договора, в частност член 6 на договора за Европейския съюз и основните права. И така, искам да кажа, че уязвимостта по отношение на нарушения на основните права нараства предвид на економическата криза. Трудно, разбира се, да се очертава пряка връзка между една економическа криза и конкретни предизвикателства за основните права. Ще ви предложа обаче няколко конкретни примера, именно правата на детето. Когато погледнем данните за това колко деца в Европейския съюз днес живеят в крайна на бедност и намаляването на доходите на семействата за съкръщаването на работни места и как това се отразява на разходите. Също така намаляването на разходите за образование и а, другите помощи за уязвими групи, тази връзка става по-осезаема. А, така виждаме и доста основания за деинституционализацията на различни социални институции. Същевременно обаче тези хора, които напускат институцията, отиват да живеят самостоятелно в общността в обществото. И а, в а, социалните области има също доста съкрещения, а, което а, в много случаи засилва риска на а, лицата, които са особено уязвими все пак под, в социално-економическият аспект има и някои положителни развития, например, по отношение на закрилата на жертвите, вече ставаме свидетели след приемането на законодателните актове на изграждането на структури за закрила на жертвите в държавите членки, за да им се предоставя по-високо качество на закрила и грижи. Тоест, имаме причини за безпокойство по отношение на връзката, която се очертава в социално, с социално-економическата криза. Сега ще се насоча към политическата. През 2012 година в няколко държави членки имаше обществени социални протести и особено антимиграционни инициативи, които особено тревожат а, нашата агенция, както и белези за намаляване на доверието към национални държавни институции и като цяло намаляване на, държ... на доверието към а, държавността. А, с... Бяха създадени е, различни групи. А, за които е ясно, че продължават да бъдат изложени на особена заплаха, в частност ромите, срещу които има такива организирани групи, които проявяват и насилие. Безпокоят ни проявите на ксенофобия, които се срещат във всички държави членки. Трудно е да се направи една оценка за нивото в абсолютни а, изражения но, а, за връзката, но нашите експерти сочат, че има такава а, поне а, скрита връзка. В нашата работа тази година определихме престъпленията на основата на омраза като основна тема и има такива а, тук се поставя въпроса за а, данните за този вид престъпност. По какъв начин се събират а, тези данни? Само в четири държави членки установяваме, че има един цялостен а, режим за събиране на данни, докато в другите страни при някои държави има а, доста данни на места, а в голям брой държави членки тези данни не са лесно достъпни и не са изобилни. Тоест има задача, която стои пред съответните организации и институции, но и пред нас на европейско ниво да следим за това. Искам да се спра сега и на един сценарий, и тъй като говорих за конституционната криза, по случаи свързани с член 2. Говорим с държавите членки на национално ниво да разгледат и оценят по-целенасочено предизвикателствата, свързани с член 2 във вашата комисия разгледахме е, те такъв доклад на основата на доклада на господин Товариш и това бе отбелязано от наша страна. Просто е необходимо информацията да се събира по-целенасочено и е, да може да се използва по-целенасочено в тази дискусия има възможности да се прояви а, изобретателност по отношение а, на а, работата в тази насока. И една от дискусиите е как може нашият ежегоден доклад, евентуално в бъдещите години, да подпомогне тази дискусия. Как тя, този доклад може да има една изпреварваща роля да поема инициативи в това отношение. И така, понеже знам, че не разполагаме с много време, ще се спра само на основните моменти, които са съставна част на годишния ни доклад. На първо място обежище и миграция. През 2012 година се постигна известен напредък по договарянето на пакета за обежището в Европейския съюз Същевременно оставаме свидетели на е, изяви на липса на солидарност и това е from Malta. Например, такъв е случая а, с а, Малта, където а, имаме повече а, лица, тръщи обечно, отколкото на основа основа територия на Европейския съюз има и възможности да се използват альтернативни начини на настаняване, не в центровете за задържане а, и те трябва да се опозоряват по-активно. Така накрая, по отношение на правата на човека, една трета от търсещите убежище на територията на Европейския съюз са деца. А, в тази група се очертава още една група уязвими деца, която също трябва да се отчита както по отношение на законотворчеството, така и по отношение на, на практиката. Сега ще се насоча към законодателството по въпросите на равенството. През 2012 година пет от държави членки са ратифицирали Конвенцията за правата на лицата с уврежданията. По този начин общия брой на ратифициралите става 25, включително Харватия. Това ще е важен двигател в осигуряването на по-добра защита за лицата с увреждания в бъдеще и разбира се, ние ще следим за спазването на разпоредбите на конвенцията. Друга тенденция за 2012 година е въвеждането от страна на държавите на по-голяма степен на правна гъвкавост в правните си режими по отношение на признаването на а, идентичността по полов признак. Ставаме свидетели на все повече положителни примери. Не на последно място, дискриминацията по възрастов признак също е обект на борба. Има случаи на заведени дела, както в държавите, така и на европейско ниво. Особено предвид на това, че лица биват съкръщавани или уволнявани на основание на възраст. Сега да преминем към сферата на правосъдието. На този слайд сме е, обобщили 486 решения на съда в Страсбург, при които съдът е установил, че държавите нарушават Европейската конвенция през 2012. Половината от тези дела се отнасят по нарушения, свързани с продължителността на производството, правото на свобода и сигурност, правото на ефективна правна защита или на унизително и нехуманно отнасене. тоест, виждате а, какви са и държавите, по които, а, срещу които са а, произнесени тези дела. Накрая, международните е, задължения. Тук е, имаме предвид различни международни конвенции и протоколи, приети от е, държавите членки и ето така изглежда картата в това отношение. Интересно е не само да се разглежда моментната снимка, но да се очертават и тенденциите. Тук трябва да посочим една тенденция, която се набива на очи. Още 18 случаи на ратификация на важни документи от съвета на Европа и 14 на, а, на актове на ООН. И накрая а, без да изпадаме в а, а, само забрава от успеха, отбелязваме и нарастването на случаите на ретификация на конвенциите за борба с, с насилието срещу жени. Надяваме се, че в бъдеще а, този а, а, тази тенденция ще се увеличи. И така, това беше накратко моментната е, снимка, която е, виждате в този доста подробен годишен доклад. Надявам се конкретните глави от доклада да ви бъдат от полза, когато работите по различните е, теми и досиета. Тоест, не очакваме от вас да го прочетете от А до Я, а се надяваме да ви бъде от полза по конкретни теми. А, сега, за до година, няма да ви представям до, какво ще представлява доклада до година, но искам да кажа, че се предлага в съдържанието му да влиза една глава посветена на бързо разгръщащия се дебат за законността. И а, за това смятаме да направим до година. Благодаря. Благодаря. Аз сега, следващата точка по дневния ни ред ще е доклад на делегацията, която посети агенцията през февруари в Виена. Тоест, виждате, фигурирате в две точки. И сега ще дам думата първо на господин Уотсън, който я поиска. Благодаря, господин председател. Аз искам да кажа, че имах удоволствието да председателствам тази комисия, когато се взе решение да се изгради пълноценна агенция за основните права в Виена и сега много се радвам, че ръководството на агенцията, както управителния съвет, така и неговия директор ни представят този щателен доклад. Искам да извиня колегата Луи Мишел който е докладчик по положението с основните права в Европейския съюз, поради това, че е възпревятстван да присъства. Групата Ауди има големи очаквания а, за този доклад и изобщо от Европейския съюз. Това отношение ние сме отправили призив към Европейския съюз да не се притеснява при нужда да обръща внимание на съответните разпоредби, в частност на член 7 и също съответните комисии да бъдат по-активни в насърчаването на спазването на основните права а, непрекъснато а, вашата агенция бива призовавана да използва своя мандат пълноценно и искам да ви попитам в този контекст, в контекста на дебат проведен в Страсбург през изминалата седмица, дали според вас агенцията би могла да изготвя годишни доклади за прилагането на член втори от договора за Европейския съюз в Европейския съюз и държавите членки в хоризонтален план. Струва ни се, че ситуацията, която излагате на страница пета на доклада ви за 2012 година, като казвате, че има поводи за тревога в частност по отношение на независимостта на правосъдието които хвърлят сянка върху постижението и вие излагате няколко такива принципи, които поставят няколко такива принципни положения станали повод за поставянето на такива въпроси ситуацията а, би могла да се влуши 2013. Затова бихме искали да сте по-активни и да ви попитаме какво бихте могли да направите в тази област. Искам да ви попитам и за нещо, което не е във вашата разработка, а, макар че да има връзка с съответните принципи, а именно дискриминацията а, по отношение на етническите руснаци. В момента Литва председателства Европейския съюз и ми се струва, че Литва е най-добрия пример а, сред балтийските страни за начин по който се а, решават някои от въпросите, пред които са изправени етническите руснаци. Дали вашата агенция би могла да събира данни за ситуацията на етническите руснаци в Балтийските държави? Дали бихте преценили това за а, удачно и а, бихте ли го направили а, през тези 6 месеца а, мандата на председателството на Литва? А, бихте ли а, помогнали също? Аз говорих с а, председателя на, а, от Литва в това отношение на председател на съвета, за да се съберат съответните държави, да видят как може да подобрят ситуацията. Аз предлагам да се чуят всички въпроси и след това да се обобщят, да обобщят и да се отговори. Господин Папа Николао има думата. Благодаря, господин председателю. Аз също искам да благодаря на нашите оратори. Преди 3-4 месеца, през феврари по-конкретно, имахме възможност да се видим в централата ви във Виена. И искам да използвам случая да ви благодаря за оказаното гостоприемство и за проведените разговори по време на посещението ни. Виждам, че и други колеги, които участваха в посещението, днес са тук. И за нас беше много полезно да помислим как можем по-пълноценно да използваме дейността на агенцията в нашата всекидневна работа. Мисля, че това много ще ни помогне в близко бъдеще в усилията да развиваме сътрудничеството си. Слушах внимателно вашето изказване сега, помня и разговорите, които водихме по време на посещението ни. В тази връзка възникват и някои въпроси, които обсъждахме до някъде и във Виена. В държавите членки се е, наблюдават е, някои специфични проблеми, специфични мерки, има напредък в една или друга посока и вашия доклад обобщава най-важните елементи в нашата работа. Същевременно, винаги се нуждаем от конкретни предложения – конкретни предложения, които проистичат от констатациите ви и от анализа, който правите. Мисля, че в тази посока може да се усъвършенства работата, за да се разпространява добра практика и да ни предоставяте примери, които можем да използваме. Като предложения от ваша страна като агенция. Вторият ми въпрос е свързан с вашето взаимодействие и позиция спрямо други институции. Преди месец тук в парламента е, чухме специалния докладчик на ОНЕ по зачитането на основните права на мигрантите в Европа. Гърция и Италия бяха включени в конкретният им анализ. Едно изследване на Гърция беше представено преди около година. Затова ви питам, дали взаимодействате, дали търсите взаимовръзка между отделните доклади. Смятате ли, че ще бъде добре за вас, ако има по-добра съгласуваност? Информира ли ви специалния докладчик за изследването на ОНЕ? Вие давали ли сте вашите бележки и становища по тяхното изследване? Мисля, че е, вашата работа е много полезна за всички, които се стремят да установят какво е положението в тази област. Затова още веднъж ви благодаря за оказаното ни във Виена гостоприемство. Още веднъж ви благодаря за извършената работа и искам да ви уверя, че от страна на парламента ние също насочваме усилията си към по- пълноценно използване на резултатите от вашата дейност, мисля, че това ни е крайно необходимо. Благодаря. Благодаря. Още един член на делегацията, госпожа Станока. Заповядайте. Thank you, and I welcome Mr. and his team here once more. <laughs> so we... Благодаря, много се радвам а, е, да видя господин Кайрум и останалите. Бях член на делегацията за посещението през февруари. Много интересно беше, ако не отидеш на място, не можеш да разбереш как функционира механизмът. Според мен, машината е смазана безукорно и работи, е, но има слабости е, в нормативната уредба на агенцията. Трябва да се разширят правомощията на агенцията и знаем какви са проблемите. Аз също съм била докладчик по подобни теми, но съветът не проявява особено желание да разшири мандата на Агенцията по основните права. Нямах възможност да се запозная подробно с годишния доклад до сега, но разглеждам брошурата и имам един въпрос по страници 33-34 е, за дискриминацията по етнически признак. Прав сте, както се твърди в изданието, че наличните данни не са достатъчни. Расистските, ислямофобските, ксенофобските, екстремистските престъпления са факт, но не са добре проучени. Аз бях сред парламентаристите, неодавна внесли въпрос с предложение за резолюция по проблемите с крайния десен екстремизъм, въпросът ми е как според вас може да се подобри събирането на данни в някои държави членки. Аз виждам, моята родина Латвия не събира достатъчно, както е посочено в таблицата. Действително, престъпленията се регистрират, но в таблица трета от е, брошурата няма подробна разбивка. Това ми е въпросът. Благодаря следващия оратор. От всички права най-важното, най-основното е политическото право или по-скоро набора от политически права, които ако не се упражняват, демокрацията не може да функционира. Най-голямо значение в тези политически права е свободата на словото. Без него не могат да се водят разисквания или ако се водят такива, те са чисто формални. Но мисля, че за свободата на словото в доклада изобщо не става дума. Защо е така? или а, държавите, които са постигнали иначе либерален консенсус, не държат особено на свободата на словото. Дали е така с всички? Дори тоталитарните чудовища от миналото на думи се придържаха към свободата на словото. Очевидно, критиците са заклеймявани с грозни прозвища, като хейтери, като хора, които а, говорят а, подбуждани от омразата. Винаги ли е така? Винаги ли е така? И а, само за тях ли става дума във вашия доклад? Благодаря. Госпожа Мецола. Сравнително скоро влязох в парламента, аз съм от Малта, не участвах в досегашната работа и в посещението. Бях поразена от липсата на солидарност и поделяне на отговорност с моята родина. И в допълнение към казаното от колегата Георгиос, искам да кажа, че аз оставам с впечатление, че Малта е сама. Хвърлени са на плещите и всички бежанци, търсещи обежище. Действително в точка 1-2 във вашия доклад се говори за необходимост да се подпомогне Малта, но това на практика ни помага твърде малко. Надявам се още днес да получа отговор на въпроса си. Какво прави агенцията, за да предложи по-нататъчни мерки за солидарност, които ще помогнат на моята родина Малта? Знаете, че комисията не се придържа към предишните си ангажименти в пълна степен. Съветът проявява нежелание, но именно агенцията може е, да заеме водещи позиции, за да се прояви повече солидарност с Малта, да се направи нещо повече, е, за да се решат проблемите, с които се сблъскват нашите граждани. Благодаря. Господин Клас. Благодаря. Също като господин Бронс, искам да задам въпрос за свободата на словото и политическата неутралност, която е наложителна. На 207 страница от доклада на френски език виждам, че е даден пример с Националния фронт като антиемигрантска, антимюсюлманска партия. Това е формулировката. Холандската партия на свободата се описва по същия начин. Вие говорите за партия, която печели толкова много гласове, именно защото се заема да решава проблеми, които иначе се замитат под чергата от управляващите. има и други организации, които поставят тези проблеми. И това е важно, защото трябва да се намери решение. Агенцията за основните права е сред а, тях. Продиктувани от а, расизъм престъпления, а, категорично са неприемливо явление, но вие поставяте под общ, знаменател разнородни явления. Залепени са е, етикети на е, партии, които не извършват дейност, е, както се твърди, и обратното. не се прави разграничение между тях и действително екстремистките организации. Мисля, че вашата дейност не бива да навлиза в политиката, в демократичния живот на националните парламенти и политическите им партии. А, искам преди всичко да ви благодаря и да ви поздравя. Искам да благодаря агенцията за нейната работа, защото смятам, че този доклад е един ценен инструмент за нас. А по отношение на конкретните неща, които можем да предложим. Защото някои от колегите смятат, че трябва да направим, се направят политически предложения. Тъй като вие имате мандат, може да направите препоръки и ние към другите европейски институции и всички, които сме тук, много добре знаем къде се покрият проблемите, къде какво блокира работата по проблемите на основните права. И а, отговорността главно е на една а, група страни членки, които не искат да върват напред, въпреки обективните констатации за съществуващото законодателство. Смятам, че вие ни обръщате внимание върху редица проблеми и ще се върна и към проекта доклада на господин Мишел. Но вие а, а, се опитвате да останете в рамките на приложимите правила и на това, кои от тях наистина са приложими. Вие ни казвате, съветът на Европа също така казва същото моя колега, гръцки колега, докладчикът а, а, в рамките на ООН, който се занимава с иммиграцията, ни го казва също. А, просто не можем да останем на, на същото място по-нататък. Колкото до а, законодателната легитимност, видяхме го наскоро в дебата за Унгария, тя не оправдава всичко. И, независимо, не можем, защото сме демократи, да пренебрегваме определени правила. И нашият проблем днес е, че ние не знаем как да постъпим, за да може нашите ценности да, наистина да се прилагат на територията на Европейския съюз. Както вие казахте, решенията на Европейския съд по правата на човека го свидетелстват за това. А, по отношение на това, което каза последният колега, искам да кажа, че демократичната легитимност не оправдава расистски изказвания. А, а, нямаше да бъде свален имунитета на госпожа Лепен, ако тя не беше обект на съдебно преследване. Но който и да е тук, трябва да признае, че ако не се прилагат правилата, след това ще трябва да се занимаваме с съдилища и край на краищата съдът ще реши. Но демократичната легитимност не оправдава пресичането на линии, чието пресичане не е приемливо. Благодаря, госпожо. Искам да помоля нашите гости да отговорят, но преди това искам да повдигна един въпрос и аз. А, това е въпросът за третирането на малолетните. Особено това как се приемат децата, как се грижим за тях, когато те пристигат в а, страните от Европейския съюз. непредружени, когато пристигат в Европейския съюз. Мисля, че сме а, Изглежда, наистина сме загрижени от тази тенденция, че голям брой деца, които в някои случаи се използват от престъпни групи и от други, но във всички случаи тяхните основни права биват нарушавани, когато те биват оставени някъде или пратени някъде от онези, които очевидно не се, нямат при сърце техните интереси. Въпросът е как можем да се справим с тези обстоятелства и, и как можем да осигурим защита на тази голяма и най-уязвима група в нашето общество. Ако вече закъсняваме, но въпреки това давам ви думата да отговорите както намерите за добре на зададените въпроси. Благодаря, господин председател. Благодаря за всички тези въпроси. Мисля, че ще а, дам а, въпросът на моя, а, ще дам думата на моят колега да отговори на въпросите, които се отнасят до нашата всекидневна работа преди всичко. For, for the very many... Благодаря за конструктивните изказвания, и въпроси във връзка с годишния доклад. Колегите внимателно си записват всичко, защото то ще бъде отразено в следващият доклад. Но нека да се опитам едно по едно да отговоря на въпросите, като имам предвид, че времето ни е ограничено и трябва да бъда кратък. Най-напред въпроса на господин Уотсън по отношение на годишния доклад и ролята, която той може да изиграе а, във връзка с проблема, който той спомена. В, нашата, нашата многогодишна рамка вече са заложени редица от компоненти във връзка с втори член и това ще видите в годишния доклад. И в светлината на неодавнашните разисквания, както тук, така и в съвета, това се потвърждава. Това как ние в бъдеще ще развиваме годишните си доклади, за да включим тези проблеми. И тук агенцията може да допринесе значително за разширяване на информацията и това, което получаваме от Съвета на Европа, от ООН, и от други организации, за да може да обогатим нашите познания във връзка с проблемите на втори член. И още нещо, което проистича от декларацията на съвета във връзка с регламента за създаване на агенцията. В, този, в това решение на съвета се казва, че регламента не изключва възможността съвета да се обръща за помощ към агенцията във връзка с седми член. Тоест, тук се крият и по-широки възможности да се обхванат някои области, които в момента остават извън мандата на агенцията. По въпроса за дискриминирането на етническите руснаци – при прегледа на положението на младсенствата през 2008-2009 година бе решено, че този преглед ще бъде правен всеки 5 години. Така че вече до година ще имаме нов преглед на състоянието на нещата, не само за да получим една снимка на положението, но също да можем да очертаем тенденциите, които се открояват и да видим дали политическите инициативи а, имат въздействие върху това как се развива проблема с а, дискриминацията на младсинствата в Европа и тук ще бъде обхванато и руското младсинство. И сега, разбира се, по време на литовското председателство този въпрос ще бъде обсъждан, ще организираме годишната конференция по основните права и там вероятно този въпрос също ще бъде обсъждан. Аз не познавам подробности програмата, е, която се подготвя. На господин Папа Николао ще кажа следното. за нашите становища и е, за това как е, се опитваме нашите предложения да бъдат по-целенасочени. Е, тук има представители на управителния съвет. Обсъждахме този въпрос и във връзка с годишния доклад и във връзка с други части от нашата работа. Как да направим нашите становища по-актуални, по-целенасочени? И разбира се, тук са необходими предложения за различните пътища, по които можем да постигнем това. И ваша задача е, разбира се, да формирате политиката и формулирате решения, а ние предоставяме информацията. През първите пет години на нашето съществуване отделихме доста средства за институционно изграждане, за разработване на методологии, за създаване за приготвянето на годишния доклад. Работим в тясно сътрудничество с други институции, особено с докладчика по въпросите на миграцията, който посети Виена, обсъди с колегите проблемите, а също така и работата свързана с гръцко-турската граница. Продължаваме да укрепваме сътрудничеството с различните а, е, ангажирани субекти, съвета на Европа с други организации, но както и по-рано, трябва да кажа, че имахме чудесно сътрудничество с други агенции на Европейския съюз във връзка с а, е, престъпленията, свързани с омраза, поразени от омраза, ще имаме среща през септември, за да видим какво можем да направим за решаване на този проблем. Значи, това е един конкретен пример за нашето сътрудничество с други организации и агенции. Сега въпроса на госпожа Зданока. Как да подобрим събирането на информация? Вършим голяма работа във връзка с ромите в 12, страни, страни членки, където се опитваме да установим ключови показатели, по които страните членки ще се съгласат и след това да създадем мониторингови механизми на национално равнище. Защото а, искаме а, да се борим с дискриминацията не само на ромите, но и всяка дискриминация по расов признак. И вече след като 5 години съществува агенцията, все още продължаваме да настояваме за повече информация от страните членки. Надяваме се, че може да използваме този проблем и в прирешаване, този, тази информация и при решаването на проблемите на ромите. И сега по престъпленията, вдъхновени от омраза, заедно с страните членки, опитваме се заедно да се съгласим поне по два-три пункта за това как да наблюдаваме този вид престъпления и няколко вида престъпления да уточним. Било убийства, било а, насилие. И когато определим а, тези престъпления, а, ще можем да тръгнем по-напред на напред. Защото в четирите страни, за които стана дума, дори в тях не можем да, да сравняваме данните, тъй като те са представени по различен начин. Но опитваме се вниманието, което тази година се отделя на престъпленията, породени от омраза, да ни помогне за решаване на този проблем. Колкото за свободата на словото, всички сме за свобода на словото, свобода на изявите. И защо нямаме глава посветена на свободата на словото? Е, че то не е част от нашите така най широки най-широки рамки, към които се придържаме. Ще видите, че във връзка с нашата работа с престъпленията, вдъхновени от омраза, не сме обърнали особено внимание на изказванията, които, в които, от които струи омраза. Но трябва да кажа, че защитата на свободата на словото е наша много важна задача. Разглеждаме въпроса и в контекста на изказвания, подбуждащи към омраза. Госпожа Мецела от Малта. От Малта. Чрез различни изказвания и публикации третираме въпроса за солидарността и особено солидарността като част от защитата, която осигуряваме в рамките на защитата на иммигрантите се оказва, че е, елементът солидарност е много важен за е, да може е, беженците, особено там, къде става дума за масови емиграции, за големи групи беженци, те да изпитват ползата от солидарност. Това, имаше голяма конференция, мисля, че беше през 79-та година, голяма конференция в Женева. ето 250 хиляди бяха засегнати. И всички тези хора, които чуха това, което се казват там, тези всички 250 вьетнамци разбраха колко важна е солидарността за бежанците. На господин Клас ще кажа също, той също спомена въпроса за свободата на словото и демократичната легитимност. Ние в никакъв случай в никакъв случай не оспорваме демократичната легитимност стремим се да защитим младсинствата, етническите младсинства, колкото може по-ефикасно. И, и се опитваме да установим как това може да се впише в политическите усилия на една или друга партия. вече приключвам. Вашето изказване във връзка с втори член беше по-скоро коментар, отколкото въпрос. А сега колкото за непредружените малолетни и как ще да осигурим тяхната защита, разбира се, те биват използвани от престъпни групи и организации. И трябва да кажа, че като ме питате дали съм на удовлетворен, ще кажа не, в никакъв случай не съм доволен от това, което се прави. Още от 2009 година работим по въпроса за трафика на деца и непредружените малолетни и трябва да кажа, че голям брой голям брой деца, брой деца се настаняват в центрове, за беженски центрове, регистрират се и след това те изчезват. дали биват осиновяване незаконно, дали биват използвани за органите им да се събират за трансплантации. Това е проблем, който страните членки трябва незабавно да решават. Но трябва да кажа, че в никакъв случай не мисля, че системата, с която действа в момента, адекватно защитава тези деца. И съвсем накратко, да кажа, че наша, една от нашите големи задачи е борбата с крайните форми на експлоатация на пазара на труда и робството в Европа, включително и е, робството и експлоатацията на деца. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че много сме благодарни и на двама ви за това, че дойдохте на нашето заседание днес е, и така обстойно отговорихте на зададените въпроси във връзка с доклада. Сега ще преминем към следващата точка, връзка с посещението в Виена. Благодаря и на двама ви от сърце. Uh, um, по точка четвърта председателят ме е помоли. Е, очевидно тук има връзка. Става въпрос за представяне на доклада от страна на е, делегацията, която се посещение в агенцията през февруари. Тя бе е, водена от нашия председател. В делегацията участваха също и колегите Георгиос Папа Николао и госпожа Станока. Орик Луначек също участва като депутат от Австрия на място. Председателят ме помоли да споделя, че е проведена задълбочена дискусия по отношение на стратегическите приоритети на агенцията за 2013 година и потенциала за по-нататъчно сътрудничество между агенцията и Европейския парламент, както на етапа преди изготвянето на законодателство, така и в хода на самото законодателство. В светлината на новата многогодишна рамка до 2017 година делегацията провела среща с ръководителя на агенцията, както и ръководители на отдели и с представители на НПО. А през а, това време са а, били разработвани проекти, с които на делегацията е била а, също запозната, а именно а, проучвания за насилието срещу жени, а, опита на а, хората а, ЛГБТ и ситуацията с, а, е, а, с еврейските общности в девет държави. А, а, също е била представена информация за отношението към а, мигрантите. Делегацията е обсъдила възможността за предоставяне а, също на по-редовни прегледи по отношение на определени тенденции в основните права, а, за поемането от а, агенцията на ролята на предупредител при а, оформяне на кризисни ситуации, следене на рисковете от а, нарастващ екстремизъм и така нататък. Също така по отношение на последващите а, действия са, предпоч... са препоръчени осигуряване на конкретни експерти и в връзка с обежището, процесуалните права, защита на данните, дискриминацията и интеграцията на ромите, както и да се следи за проявен екстремизъм и слово на омразата. А, и така, това бе доклада, който председателя ме помоли да ви представя. Ако имате изказвания, ще ви дам възможност съвсем накратко. Ще ви помоля, а, ако не преминаваме по-нататък. Благодаря ви. Very well, ladies and gentlemen. Point five we'll move to now. И така, преминаваме към точка пета, ако оби, обичате, а именно оползотворяване на потенциала за а, извършването на компютърни действия в облака в Европа. Тук докладчик е, е госпожа Санджентини от Зелените. Джудит ни запозна с проекта на този доклад. Междувременно от тогава, от 20 май, 29 е, май насам, са получени 54 предложения за изменения. За това ще дам възможност сега първо на докладчика, след това е, ще може да проведем дебат, след което комисията ще може също, ако иска, накратко да се изкаже. Така давам думата на председателя. Такова удоволствие, господин председател, да взема думата. Понеже сме го ударили на вакансия, не знам дали има колеги, които искат да коментират, но освен на тези 54 изменения, а междувременно а, се разгърна скандала Призъм и след това Темпора. Два скандала, които обърнаха нещата а, а, по отношение на защитата на данните и събирането на данни в Европа. За това аз малко променям а, някои от а, частите, които съм заложила в доклада посветен на компютърните услуги в облака. А, освен това, с докладчиците в Сянка обсъдихме това и се е, оказа, че смятаме, че трябва не само да защитаваме нашите граждани срещу попълновенията на престъпници в кибер а, по, а, пространство, но оказва се и срещу а, е, неудържимото желание на различни държави и държавни органи да събират данни. И така, предложих на колегите няколко компромисни изменения. От 54, и 54-те предложения за изменения трябва да кажа, че голямата си част а, те са градивни. Сме а, се опитали да ги обобщим тези компромисни изменения. Имаше доста, които бяха сходни или па, и имаха едни и същи идеи като контекст. А, и се надявам да ми кажете дали сме успели да включим в тези компромисни предложения вашите идеи или има нещо, което е било пропуснато. А, сега има а, планирано гласуване за след а, лятото, но има Изменение 45 от господин Папа а, Николао и госпожа Габриел, които се отнасят за правата на интелектуална собственост. Аз бих препоръчала да не се включват в тази част на становището, защото мисля, че са в посока обратна на това, за което аз пледирам, а именно прозрачност, откритост и мястото им е, е по дебата на акта. Аз смятам, че този дебат чрез гласуването на парламента против акта приключва. Освен това има някои а, изменения, 46-то от Маркос Курия и 47 от Лоренцо Фонтана, които а, имат нужда от пояснения. Там става въпроса за уязвимите потребители и закривата на децата в а, цифровия свят. по какъв начин ще разбера, когато колегите дойдат. А, ако не ги видя тук, ще им пиша как разбирам аз техните предложения, дали правилно ги разбирам, дали трябва да се върнем пак към дебата за злоупотребата с деца и сексуалните престъпления срещу деца в интернет, ще ги помоля да обяснят по какъв начин техните идеи ще подобрят качеството на становището. И така, до сега, за сега това са моите коментари, господин председател. Благодаря. Благодаря. Сега моля докладчиците в сянка да се е, изкажат. Благодаря, господин председателю. Искам да поставя няколко въпроса е, за измененията, най-вече изменение 28 на Софиин Двелта отлично и според мен а, трябва да го възприемем. Също се отнася до изменение 23 на Агнеш Ханкиш. Има други предложения обаче, които са според мен ненужни. Изменение 13 от докладчицата, както и 36 от госпожа Сипел. Според мен е, текста на резолюциите е съвсем е, ясен и е, тяхното съдържание трябва да се включи в регламента. Поради тази причина мисля, че трябва в регламента да се включат поставените в резолюцията въпроси, беше поставен въпрос за 45 и 46. Според мен 46 е, има място по-скоро в регламента, защото именно там трябва да се регламентира е, защита на личните данни, а не другаде. По другите предложения за изменения Изменение второ е добро, а 21 и 26 според мен трябва да бъдат по-добре разграничени от систематична гледна точка. За изменение 43 мога да кажа, че би било по-ясно и по-добре не само а, да поставяме целта за защита на личните е, данни. Това трябва да бъде отправната ни точка да се приема е, като даденост и съответната администрация трябва да работи за защита на личните данни. Според мен е, изменение 43 отчита именно тази насока на мислене. Изменение 48. Струва ми се, че тук нямаме готовност да работим. Това изменение ми се вижда доста разумно, не на последно място, поради това, че аз съм го внесъл. Изменение второ и две а имаме нови елементи за програмата Призма, за шпионирането. Трябваше да бъдат включени някои нови е, текстове, според докладчика, но е, на последната си сесия парламентът прие резолюция. Няма нужда да възпроизвеждаме текста, който беше прият в пленарната зала, а можем да препратим към него в преамбюла. Няма нужда да се повтаряме можем да кажем отчитаме и зачитаме резолюцията, приета в пленарната зала. По компромис 2А, нов е, текст, е, можем също да се позовем на резолюцията. Благодаря. Благодаря, госпожа Сепол. Благодаря, господин председателю. Няма да навлизам в подробности по конкретните предложения, само ще отговоря на колегата. Вярно е, че някои елементи са очевидни. Но ако от правните текстове извадим всичко, което се подразбира, очевидно е, е в прав текст или не се казва никъде другаде, то тогава какво ще остане от текста ни? Много малко. Според мен не е неправилно е, да се наблегне още веднъж на някои елементи в нов контекст. Ако някой смята, е, че определени текстове са очевидни, дали всички останали ще го приемат за очевидно? Няма нищо лошо е, да има известно повторение. Споменават се в предложенията санкции, но те а, е, излизат в страни от темите, които третираме тук. Първо, поставя се въпроса къде точно се намира този облак. Оказва се, че някои доставчици а, е, запаметяват данните в няколко системи на различни места едновременно. Защо го правят? естествено, за да имат и резервно копие в случай на авария или блокиране на системата. По актуалната тема програма Призма сме приели резолюция, съгласна съм с колегата, но все още не сме готови да предприемем действия. И според мен измененията наблягат на един малко по-различен аспект. Не само на защита на личните данни, а службите за сигурност ползват данни. В Съединените щати се обмисля система за пряк достъп до е, данните, които са в наличност при далекосъобщителните оператори. И тук вече идваме в съвсем друга сфера. Тук няма нищо общо е, с е, изчисленията в облак. Някои държави приемат закони е, за достъп до данни, който пък според нас е неправомерен. Искам да благодаря на докладчика. Тя много се постара да обедини иначе разнородни становища. И искам да добавя, че тя много се постара да изясни понятието изчисления в облак, за да можем да постигнем и консенсус по редица въпроси. Според мен предложението е добра отправна точка за разискване на факторите, за това явление. Господин Трианта Филидес има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на а, а, докладчика за нейната работа. А, този въпрос а, а, става все по-важен във връзка с а, скандала с а, програмата Призма. Както беше обяснено, колкото до компромисните изменения, Общо взето съм съгласен с е, компромисните изменения, защото а, е, а, е, Е, трябва ясно да се каже, както беше предложено тук, е, е, включих също така и предложението да поискаме с всички потребители в Европейския съюз да бъдат предупредени, че техните данни могат да бъдат обект на надзор разузнаване и радвам се, че Софи Велт е, настоява за същото. Ние сигурно ще внесем допълнителни изменения, е, които отговарят на нашите приоритети. Благодаря. Сега бих помолил представителя на комисията за коментар. Uh, sorry, one of you. Uh, Sorry, I can speak uh, on behalf of DG Connect. Excuse me, but my colleague... Uh, Аз съм от генерална а, дирекция а, Connect. Ще говоря от а, името на колежката, която не е тук. Ще се позова на срещата, която имахме по-рано с вашата комисия, господин Коваладо, господин Мадерос говориха тогава, моите колеги. И това, което те казаха до тогава, тогава продължава да въжи. Мога да повторя а, е, техните мнения много от становищата са свързани с защита на данните и тук ще дам думата на колегите от Генерална дирекция джаз. Благодаря. Нямаме някакви специални коментари във връзка с тези изменения. Също както нашите колеги искаме да кажем, че са много доволни от постигнатият резултат. Бихте ли искали да докладчика, да, госпожа Саргентини? Мисля, че както бе много красноречиво казано, в това разискване няма нищо, което да е очевидно. Може би някои мислят, че е очевидно, че данните, които са в облак, е, се нуждаят от защита и че ние сме готови е, за тази нова технология, е, за този нов, нов, нов метод на работа, който ще промени начина по който гражданите, правителствата, пък и бизнеса работят с е, информацията. и може би някои дори ще променят бизнес модела си. Модела си. Наред с това, не трябва да се боим да променяме мненията си, когато това се налага, защото нашето становище относно изчислението в облак, когато беше прието преди, не знаехме, че то ще бъде толкова актуално, както е стана сега. И затова сега търсим нови подходи и се приспособяваме в ход, в крачка, ще се запознае с е, резолюцията от миналата седмица, ще видят дали ние отговаряме на това, което се казва в нея, не че ще заличим нещо, което вече сме казали, но да, да бъдем сигурни, че няма разнобой между нашето становище и тази резолюция. Колкото става дума за измененията, господин Триамфолидис, Боя се, че а, срокът за внасяне на изменения вече мина, но ще видим какво може да направим с компромисните изменения. Благодаря. Ще гласуваме проекта становището на 16-17 септември на заседание на нашата комисия. Благодаря. Бих искал да напомня на всички, че в 5 часа ще започнем гласуване, затова моля ви, напомнете на вашите депутати, е, пък и вие самите, е, че ще гласуваме и трябва да всеки, всички да си носят картите. А сега минаваме към бюджета за 2014 година. Докладчик е Ян Мулдер, но а, е, той ще бъде представен от негово име от друг. Но, първо ще дам на думата на представителят на комисията, който да представи онези елементи от бюджета, които се отнасят до нашата комисия. d'autant euh, que je vous remercie de me donner la possibilité et l'opportunité de présenter. Благодаря. Ще ви представя проекто бюджета за 2014 година, ще ви обясня ограниченията и методите на работа за подготовка на този бюджет. Мисля, че е особено важно и най-напред да се подчертае, че както и миналата година, този проекто бюджет беше изготвен в много, условия на много строги бюджетни ограничения и при намаляване на изискванията към човешките ресурси. Всички ние съзнаваме какво е економическата конъюнктура. Освен това имаше и някои специални обстоятелства, които трябва да бъдат подчертани, свързани с факта, че преговорите се водиха успоредно с преговорите по многогодишната финансова рамка, което е нещо необичайно. Трябва да се посочи във връзка с многогодишната финансова рамка, че предложенията, които в момента са пред вас, взимат предвид напредналият стадий на преговорите по многогодишната финансова рамка – към датата, средата на юни 2013. Необходими ще бъдат, може би, корекции, които трябва да се включат в работата по проекта, проекта бюджета. Това са има четири пункта, на които искам да се... Тези пунктове искам да се във връзка с това. Сега по отношение на правната рамка. Във връзка с фондът, убежище и миграция, също така и вътрешна сигурност във връзка с генералната дирекция. Както и програмата правосъдие, право и гражданство, не нужди също бяха взети предвид. Съзнаваме много добре, че новата правна рамка в момента продължава да се обсъжда и че елементите, които ще имат въздействие върху бюджета и до сега не са установени. А, имам предвид за предварителното финансиране или предварителното годишно финансиране, което а, също ще бъде повлияно. Колкото се а, отнася до Une structure ajustée et rationalisée a été proposée. се отнася до номенклатурата, комисията трябва да бюджетните органи, по-прозрачни и по-точни данни и когато получиме това, ще може да бъдат отразени специфичните цели на новата правна основа. И накрая, принос на децентрализираните агенции, включени в един, сега, един бюджетен ред, се включени в един бюджетен ред, който обединява и администрацията и оперативните разходи. Във връзка с този общ контекст можем да кажем и някои неща по-подробни, особено в третия раздел гражданство и сигурност. Колкото до бюджетните кредити, предвидените бюджетни кредити, кредити. Предвидените суми отговарят на многогодишната финансова рамка, коригирани с решенията на съвета от февруари и приети от съвета и Европейския парламент през юни 2013 година. За 2014-2020 Споразумението, постигнато между парламента и съвета, предвижда намаляване с 16,6%. И това е главната а, а, причина, която а, обяснява намаляването по тази функция. А, сега, а, бяха истина, до тях стигнахме с много голяма предпазливост за да може да все пак да осигурим функционирането на новите програми, а също и приключването на съществуващите програми през 2014. Възможността да приемем нови програми, нови фондове с известно закъснение, бе взето предвид, като се имат предвид по частичните и предварителни плащания за 2014. Всички промени в нивото на предварителните плащания и годишните плащания, които в момента се договарят, ще има пряко въздействане върху предвидените бюджетни кредити за 2014 година. Сега да кажа нещо за агенциите. Предложението на комисията се ръководи от две главни ограничителни условия. Първо, е, индикативни цифри за разходите на агенциите, функция по функция, така както те са представени в многогодишната финансова рамка. И второ, целта да се намали е, личния състав с 5% за 5 години. Като имаме преди това, комисията опитва да е, помисли какво е нивото, е, което ще е, допринесе, на какво ниво ще допринася Европейския съюз и какво е нивото на а, е, а, щатното разписание на тези, които имат нови задачи, пък и за новите агенции. Като имаме преди всичко това, комисията предложи да бъдат замразени субсидиите за 2014 на нивото от 2013 година с едно изключение. Това са агенциите, които са получили така наречените нови задачи от е, законодателните органи, например Frontex. Е, различен подход се е, предвежда, се предвижда за новите агенции, на които трябва да се даде възможност да получат допълнителни ресурси, за да изпълнат своите задачи. И още нещо, господин председател. целите плащания за децентрализираните агенции между 2013-2014 година е с 4,9% повече. Цифри, цифрата е по-висока. значи, това е увеличение от 4,9% в сравнение с 2013 година. А, а, се а, дължи преди всичко на създаването на нова агенция за виза, виза, виза за европейски, европейски визи. агенцията Еолиза. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че не, не бях тук в началото, но имах друга работа. А, пък и Ян Мудър не може да бъде на две места време, но аз ще говоря от негово име. На 26 юни комисията представи бюджета за 2014 година като докладчик за комисията Либе в своят доклад Иван Милдер изразява съжаление за съкръщенията 4,9% за в сравнение с 2014. Трудно е да се изрази какво е отношението при положение, че все още не е изчистена законната рамка. Освен това, Ян Молдър поддържа идеята, че комисията и държавите членки трябва да положат всички усилия за ефективното разходване на бюджетните средства на Европейския съюз. При възможност трябва да се споделят задачите и да се засилва сътрудничеството, солидарността в областта на миграцията. Трябва да се засили. Бюджета ясно трябва да демонстрира ангажимент тази посока с адекватни вноски от страна на държавите членки. Докладчика смята, че, е, че агенциите трябва да могат е, да е, реализират с адекватни средства неодавна приятите решения. Благодаря. Благодаря ви. Госпожа Келър има думата. Благодаря. Благодаря на докладчика и на Силви за това, че, го, че представи е, доклада както и на представителя на Европейската комисия. Пред нас има проекто становище, за което мога да поднося само благодарности и похвали, особено втора точка, защото е много трудно, каквато и да е бюджетната процедура, при положение, че нямаме твърди планове, какво можем да предлагаме. По отношение на измененията, аз имам две малки бележки. По точка трета трябва да споделим а, да споменем колко е необходимо, когато разходваме средства от това да има добавена полза, защото много държавите членки просто използват европейски средства, за да правят неща, които така или иначе са си решили да направят. А ние трябва да настояваме а, за евро... също европейските средства да се постига европейска добавена стоеност. И по точка 5 не ми е ясно защо се отделя особено внимание на Фронтекс. Аз мисля, че а, Евросо е а, пример, когато имаме разходвани пари без а, Европейския парламент да е дал а, своето одобрение. А, за Еолиса се харчат пари години наред. А, е, ние не сме го одобрили и това не трябва да се превръща в е, е, прецедент. Фронтекс, да, те имат важна роля, това се отбелязва точно точка четвърта, но ако смятаме, че нещо е приоритет, трябва да подкрепим този приоритет с финансови средства. Не може да се отделя една агенция и да се казва тя ще получава повече пари. Според мен Frontex и без това получава доста пари. Това са моите бележки и се надявам докладчика да е съгласен. Господин Демера. Благодаря, господин председател. Това, което искам да отбележа, са няколко идеи, които са на, нахвърлени от госпожа Хормар и изказването от нейно име. Така, първо, тя иска да благодари на господин Молдер за а, така добре подготвеното проекто становище. Тя споделя а, вижданията на а, докладчика по въпроса за 3% намаляване а, и според нея такова едно съкрещение е неприемливо. Съгласна е с господин Молдер колко са важни а, е, агенциите, особено онези от тях, които са натоварени с оперативни функции. А, е, в тази връзка тя казва, че трябва да споменем Европол, а не само а, Фронтекс защото не става въпрос само за а, бюджетния ред номер 3, а няколко са случаите, където просто капчица се добавя към финансирането. А, тя изтъква също така, че не е приета новото правно основание, но бюджетните процедури текат. Важна е също и системата за интелигентно начисляване на разходите и това трябва да стане факт в максимално кратки срокове. Благодаря. Председателя, благодаря. Има ли желание за изказвания от другите политически групи по този въпрос? Вие искате ли отново думата? Или комисията? Аз мисля, че не сме ви задали някакви проникновени въпроси, за съжаление. Та, добре. И така крайния срок за изменение 28 август по обята. Ако се е, приеме от комисията предложението тези изменения да бъдат предлагани за разглеждане само на английски. Ако не, тогава дне, е, този крайен срок ще се измести от 14 август, за да има време да се а, е, извърши писмения превод. Обикновено а, като стане това време на годината, стискаме зъби и приемаме, че измененията ще се приемат само на английски, защото сме разглезени през останалото време от годината има превод. Така че ще ви помоля а, да преглътнете това, защото такъв един срок ще ни позволи да гласуваме на 5 септември. Благодаря ви. Благодаря много. Сега прекъсвам за малко и работата на комисията. Точно в 5 часа ще процедираме с гласуването. We will be moving to the vote in one minute. След една минута или приблизително толкова започваме гласуването. Okay, ladies and gentlemen, I hope... И така, госпожи и господа, надявам се, че сте приготвили е, картите, ако евентуално ни потрябва. Допускам, че имате готовност е, с картите и сега започваме гласуване. Електронни е, идентификации удостоверителни услуги при електронни транзакции на вътрешния пазар. Докладчик е Йен Роде. Предлагам да преминем направо към гласуването. Имко и ИТРЕ по точка 50 от правилника са компетентните комисии, а те ще гласуват утре и така. Ако сте готови, можем да започнем. Проявете разбиране. Е, зная, че очаквате скорост от председателя, ще е, направя всичко възможно. И така. Изменение 60. За, против, въздържали се, Отхвърля се. Отхвърля се. Изменение 61. За. Против. Въздържали се. Приема се. 62. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 5. За. Против. въздържали се. Мисля, че се приема. Искате да проверим? Нека да го направим. Моля, проверка по електронен път. Добре. Край на гласуването. Осемнайсет за, 14 против. Приема се. Благодаря. 64. Не. Изменение Шесто пада. Шестдесет и трето пада, обаче имаме изменение шесто след това. И то ли пада? I'm being told by a secretariat that we have to...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 Въздържали се. Приема се. 72 изменение допускам. Да, 72 за. Против. Въздържали се. Доста изравнени са гласовете, затова ви моля да гласуваме с карти електронно. 72 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Отхвърля се. 21 на 14 гласа. 73-то за. Против. О, не, извинявайте, тук имаме разделно гласуване по 73-то изменение. Извинявам се, казва председателя. 73 разделно не е посочено в моя текст. Добре. 73-то действително е, поискане на зелените е с разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Благодаря. Следва осмо. За, против, Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. 74-то за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля и то. Девето за. Против. Въздържали се. Приема се. 76-то за. Против въздържали се, приема се. Десето изменение, пак разделно гласуване, по искане на зелените, първа част, за, против, въздържали се. Нека електронно да проверим. Моля, гласувайте. Готови ли сте? Край на гласуването. 21 за, 16 против. И втората част, моля, за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно 12-то изменение, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Съвсем ясно. 23 за, 14 против. Приема се. 78 за. Против против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2. За, против, въздържали се, приема се. 79-то мисля, че следва да. 79 за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, приема се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се. Моля ви да го проверим електронно. 82-ро изменение. Край на гласуването. 23 за, 14 против. Приема се. 83 е идентично на 82 и 14. Стигаме до компромис 3. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, Не пада ли 86, ако се приеме третия компромис? Разбирам, че не е така. 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 4. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 5. За, против, въздържали се, приема се. Следва 16-то изменение. За, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да го проверим. 16-то изменение. Всички ли гласуваха? Крайно гласуването. 9 за, 23 или дори 28 против. 89 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема. 17 изменение. За, против, въздържали се, приема се. 90 за, против, въздържали се, мисля, че се приема. 18. За, против, въздържали се, мисля, че и то се приема. 91. За, против, въздържали се, мисля, че трябва да проверим 91 изменение. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. 15 за, 21 против. Отхвърля се. 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. 93 за, против, въздържали се, също се отхвърля. Компромисно извинение 6 за, против, въздържали се, приема се. 97 за, против, въздържали се, приема се. 98 за, против, въздържали се, също се приема. 19 и 99 са идентични за, против, въздържали се, приема се. 100 за, против, въздържали се, отхвърля се. 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля 20-то изменение, но нека да проверим. Всички ли гласуваха? Крайно гласуването. А, радвам се, че гласувахме електронно 19 за, 18 против. Приема се. 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. 103. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 21. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 104. четвърто. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 22. За. Против. Въздържали се. Приема се. 23. За. Против. Въздържали се. Приема се. 105. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 106. За. Против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 против, въздържали се, отхвърля се. 28 и 112 са идентични за, против, въздържали се. Можем ли да го проверим? 28 и 112. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 18 за, 19 против, Допуснах грешка, се чуват гласове от залата. Строго погледнато, гласуването си е гласуване. Аз е, подкупи не приемам, така че и така няма да мине. What does she mean? If colleagues agree, I'm happy to repeat that vote. Добре, ако колегите искат, ще прегласуваме. Прегласуваме. Електронно, извинявайте. Неявно гласуване, електронно. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Сега пък 21 за и 16 против. Е, някои други си смениха мнението, в крайна сметка се приеха. 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. 114 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 300 за, против, въздържали се, приема се. 115 за, против, Нека го проверим електронно. 115. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 16 за, 21 против. Отхвърля се. 116. За. Против. Въздържали се. Приема се. 117. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 31. За. Против. Нека да го проверим. 31 изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 22 за, 15 против. Приема се. 32 изменение за, против, въздържали се, приема се. 33 и 118 са идентични, за, против. Електронно го проверяваме. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 21 на 17 гласа. Благодаря. 34-то. За. Про... Въздържали се. Не всички е, гласуват с ясно вдигане на ръка. Мисля, че трябва да проверим 34-то изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Ето, стана ясно. Моля ви, колкото и да сте уморени, ясно вдигайте ръка, защото изкривяваме. 9 на 29 гласа отхвърля се. Accepted, we do a block. Okay. блок от, е, до 122 гласуваме анблок. За, против, въздържали се, отхвърля се. 35. За, против, Въздържали се? Нека да проверим. 35-то. Всички ли гласуваха? Крайно гласуването. Добре, отхвърля се. 9 на 28. 123 за. А, пак амблок да гласуваме. Съгласни ли сте? До 131 да гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. 36-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 37 за За. Против. Въздържали се. Ще проверим. Проверка по 39-то. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 22 маза, 16 против. Приема се. Искате ли пак амблок? от 133 до 141. Да, за, против, въздържали се, отхвърля се. А сега компромисно предложение номер 8. За, против, проверка по 8 компромис. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 23 на 15 приема се. И сега 140, от 142 до 144 блок за, против, въздържали се, отхвърлят се. 145. Искате анблок ли? Добре, 145 до 147. За, против, въздържали се, приема се. Приемат се трите последни. И сега продължаваме с точките от преамбюла. 23-то изменение е за, против, въздържали се. Нека проверим 43-то за. Гласувайте, ако обичате. Всички ли гласуваха край на гласуването? И резултата 17 за, 21 против, отхвърля се. 44 да, за, против, Задържали се, отхвърля се. 46-то за, против, задържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първо за, против, въздържали се. А, трябва да проверим по първо изменение. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. И резултатът отхвърля се 19 на 19. 48 пада, 49 за, против, въздържали се, приема се, 50 за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против. Проверяваме по 52. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? за, 20 против, отхвърля се. 52 се отхвърля. Компромис е, 7 за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Трето. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема. Да проверим ли? Проверка по трето изменение. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Резултата 21 е за, гласа за, 17 против. Приема се. 57 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 58 за, против. Въздържали се, отхвърля се. Четвърто за, против Нека проверим четвърто изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Осемнайсет за, 17 против, приема се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега, моля, с електронно гласуваме а, цялото проекто становище. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 34 за, 4 против, без въздържали се. Благодаря. С това, като че ли приключваме гласуването, благодаря на всички за присъствието. Um, Ще ви помоля да вземете местата си отново, за да разгледаме следващата точка от дневния ред. Продължаваме без прекъсване. Нямаме май време. И така, сега сме на точка 8, а именно посещение делегацията на Комисията по граждански свободи в Гърция 28 до 31 октомври миналата година, разглеждане на проекто доклада на делегацията. Както знаете, колеги, в нашата комисия на 19 юни проведохме размяна на мнения с господин Ден Диас, министър на гражданската защита на Гърция. След а, а, тази дискусия бе изготвен настоящия доклад. За съжаление, председател на делегацията както вече разбрахме, е, не, не може да присъства. Госпожа Вебер, а госпожа Викстром, извинете, бяха ми дали а, е, името на госпожа Вебер, пак с добове започва. Да, госпожа Викстром, ще ви дам думата първо, за да ни представите доклада на делегацията, след това ще проведем дискусия. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за това, че председателстващте. Председателствате днес. Винаги е освежително да видим ново лице в нашата комисия. Така от а, името на господин Малдер вземам думата. Той, е пред, той ръководеше делегацията и приветства доклада, тъй като той отразява точно установеното по време на посещението на делегацията в Гърция. Господин Молдер смята, че в широк план можем да подкрепим доклада чрез обмен на имейли са обсъдени идеите и има внесени предложения за изменения по текста. Е, има предложение от председателя на делегацията Ян Мълтер. Първо, за да се наблегне на фактологията, да се съкратят някои а, изрази. И второ, да се отразят всички споделени становища. Аз не съм участвала в делегацията, но много обичам Гърция. Съм била там не веднъж. Смятам, че е важно това посещение за установяване на фактите и трябва да се гордеем, че наша делегация е посетила Гърция в тази връзка. Благодаря. Добре, пред сега има ли изказвания по посещението или резултата от посещението? Господин председател, искам само да кажа, че съм съгласен с доклада и ще гласувам за него. Благодаря. Госпожа Гил намирам, намерих посещението за много добре организирано, много полезно и крайните резултати са изложени в големи подробности. Те много добре излагат това, което стана през тези няколко дни. Съгласна съм с господин Мулдер, че някои забележки трябва да бъдат заличени, тъй като не има мястото там и не само, че не има мястото, ами те са доста противоречиви, спорни. И е, в край на краищата този текст в най-големи подробности и точно е, отразява е, нашето посещението там и то в една положителна светлина. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че ние поддържаме текста ще ми се да кажа само две общи е, бележки. Първата. За нас не е лесно да дойдем и да коментираме един текст, след като е минало толкова време. И не толкова администрацията трябва да виним за това, просто така става понякога. Това е така и го обсъдихме и с министъра преди две седмици. Е, някои от фактите вече е, не са актуални поради настъпилите промени. Промени, той го каза по отношение на някои от центровете за задържане, които вече са закрити предвид и на коментарите на нашата делегация. Така че може би ще е добре в бъдеще, когато има посещение за, на делегация и така между нас си да си оговорим някакви срокове за да се изготви проекто доклада и всички да имаме това предвид, да не забравяме, че трябва да излезем с една обща картина, която да е обективна. Второ, понякога, може би всички ние, като участници в този е, род мисии за установяване на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 е, върху а, всичко, върху цялата картина. Не е достатъчно просто да кажем, ще гледаме това, това и това. Да речем, влезе някой тук в нашата сграда и погледне нагоре и види, че там не свети една кружка. И много лесно ще излезе с а, един доклад, който да пише, е, там имаше една изгоряла кружка, която не беше сменена също времено. Тук на тавана има 200 осветителни тела. Тоест, като цяло, може би това не е обективно отражение на действителността и за това не е зле. И нямам предвид само този доклад, да се обединим върху общи е, идеи. Също така, начин по който се работеше по този доклад, след толкова време е, не ни беше лесно да си спомним всичко и да намерим уравновесена а, позиция. Затова господин Молдър постъпи а, мъдро, според мен, да се, води, е, да се водят бележки от първия ден на миста до края. Аз мисля, че той се свърши прекрасно работата. Благодаря. Госпожа Ромеро Лопес. Благодаря, господин председател. След като толкова време чакахме. Струва ми се, че има някои моменти, които трябва да се отбележат. Аз нямах време да прочета документа а, щателно, тъй като го получих а, съвсем неодавна. Но трябва да отбележим, че по време на това посещение делегацията установи редица проблеми, които можеха да се решат веднага и на място. Сега на практика мина почти цяла година и от тогава им не е лошо евентуално да се направи оценка дали а, тези проблеми, които тогава са били установени, междувременно са били решени. Това въжи не само за проблеми на Гърция, проблеми, е, които са характерни за този вид центрове за задържане на други места в Европейския съюз. Да видим дали мерките, приемани от Европейския съюз, е, действат. Защото в Гърция е, установихме, че наистина много се бави предоставянето на статут на убежище. И това са хора, които остават там някъде в увиснали а, като в чистилище. Чуваме, че е, тази процедура по принцип е много бавна и се случва и в други държави, а, макар тук да става въпрос само за Гърция, а именно че лицата престояват твърде дълго в тези центрове за задържане. Първо срока беше 3 месеца, после той се удължава, става 6 и това става и другаде в Европа. Над 20 дни при всички положения престояват хората там. И това бе проблем, който беше откроен при посещението в Гърция трябва да се обработват е, документите. Това е, отнема много време. Европейския съюз би могъл да предостави е, повече експерти, за да може да се обработват досиетата по-ефективно и да се съкрати времето необходимо за изчакване за отговор. Също така, експертите казаха, че търсещите убежище лица, били те незаконно иммигранти или а, не, без значение какъв е техния статут а, на пребиваващи, се обръщат а, с искане за убежище. Гърция е решила а, правомощията да се делегират а, и да не бъдат а, на полицията, а на групата експерти. Не знаем дали а, това продължава да се практикува, но би било интересно да се проучи, защото този въпрос се поставя и от други държави, т.е. делегиране а, на правомощията по отношение на определенството за, за търсещи убежище на експертна група има такива въпроси, конкретно а, там, а, по отношение на Турция. Знаем, че имаше такива затруднения а и не е много ясно какво става от другата страна на а, Гърция, на гръцко-турската граница, дали е в контекста на сирийската криза а, проблема не се е задълбочил. Тоест, от другата страна на хората им се помага по-бързо да минат отвъд границата и да влязат в, в, от Турция в Гърция. А, предвид а, на това посещение, трябва да отчетем също, че от тогава насам два от центровете за държане вече са закрити ние трябва да го посочим това в частта за резултатите, защото в голяма степен благодарение именно на тази делегация бе взето това решение. И доста бяха констатациите. Междувременно и другите проблеми може да са намерили решение и е добре това да се огледа. Благодаря. Мисля, че госпожа Барбара Некола иска пак думата. Благодаря, господин председател. Госпожа Ромеро Лопес гледаше към мен, като говореше тези неща. Аз не съм представител на гръцката държава. Аз мога да ви дам само кратка справка В уводното си изказване не исках да започвам да говоря по същество, защото мислех, че и другите колеги ще го направят, но съвсем накратко искам да кажа, че много от въпросите, които поставя госпожа Ромеро Лопес, намерих отговор а преди две седмици при срещата с господин Дедия с тази комисия има предвид на това, че има преговори между политическите групи, искам да кажа, че има напредък от миналата година насам и гръцката държава полага непрекъснати усилия да подпомогне лицата, които пристигат в Гърция и да отговори на техните нужди. Но това, разбира се, не винаги е, се получава, тъй като има много хора, има пропуски, има проблеми и към днешна дата. Не искам да отбележа, че е, подобрението в ефективността на усилията на гръцките власти не се дължи само на това, че идват хора, които а, а, идват на проверка, а има стратегия, има план и а, благодарение на прилагането му имаме м, това подобрение. Когато някой получи критика, това е, е от полза, за съответните гръцки власти и разбира се, ние се стараем да подобрим нещата. Сега а, бе изградена нова служба за а, търсещите убежище. А, тя започна да работи. Се надяваме, че натрупаното забавене ще се преодолее скоро. И същевременно смятам, че докладът трябва да е балансиран. И трябва да споделим, че има граждани трети страни, които се опитват да злоупотребяват с помощта на каналджи и да търсят други начини да прекусят границите, да влязат в Европа и да останат в Европа. Тоест, дълъг път ни чака в нашото обкръжение от съседни страни, южните страни, имам предвид не само Гърция, са изложени на този натиск и ще има силни миграционни потоци в близкото бъдеще. И се надявам, че всички тези страни, които ще посещаваме, Гърция и Малта, ето сега предстои посещение а, за целите на Фронтекс в Италия, а в Испания. Надявам се, че всички тези наши проверки ще покажат, че са необходими повече усилия, повече проява на солидарност, за да подкрепяме онези, които са изложени на този натиск. А, по един нечестен начин, т.е. ние искаме едно честно разпределение на тежестта, нека да направим това пожелание за повече споделяне в реалност. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря на всички изказани, и така на следващото състояние на комиста Либе ще се приеме доклад на делегацията като, част, като протокол. И така, с удоволствие, макар и малко по-рано от очакването, виждам а, господин Диас Демера да заема мястото си. Може да продължим с следващата точка изменение на регламент 539-2001 на съвета за определение на третите страни, чието граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, които са освободени от това изискване нашия докладчик, Гостин Диас Демера, ще ни разкаже за развитието по този въпрос и след това ще дадем възможност за изказване на други депутати, комисията и председателството, ако имат такива желаящи. Заповядайте, господин Диас Демера. Благодаря, господин председателю. Главно в контекста на прозрачността искам да говоря а, пред колегите днес за проведените преговори. Защото се изменя регламент 539 от 2001 година, няколко предварителни бележки, 8 тристранни срещи бяха проведени, технически заседания, общо 17 с участието на асистенти и сътрудници. Имахме и заседания съвместно с секретарията на нашата парламентарна комисия и правната служба. Bien. Няколко председателства подред се занимаваха с темата и на 25 юни беше проведена тристранна среща, на която наделя мнозинството постигнахме споразумение с съвета. НП, АЛДЕ и ЕКАРЕ подкрепиха споразумението. Искам да благодаря на Ирландското председателство за големите усилия, които положи, е, за да се стигне до единодушие в съвета. Текстът отразява по-голямата част е, от целите, които си поставихме от самото начало – Текстът, който предлагам на вашето внимание, се доближава много до компромисния текст от декември, който беше договорен между групите на социалистите, АЛДЕ и НП. Сега има и някои подобрения на текста. В един-два елемента. Изключително благодарен съм на докладчиците в Сянка. Те работиха много последователно, задълбочено и постигнахме компромиси по следните важни въпроси. Визите за въздушните екипажи, за спасителни екипи, за съдовете е, в международни води. Бяха въпроси, по които бяха постигнати договорености и те никак не са маловажни, въпреки че някой на пръв поглед би казал – че те нямат толкова голямо значение, но механизмите за временно преустановяване и на реципрочността се спазват в текста. Няколко думи за реципрочността искам да кажа. Трябва ни ефикасно средство, което включва в себе си и солидарността между държавите членки, като същевременно държи сметка за вече постигнатите договорености. От началото на въвеждането на режима спрямо третите е, страни се търси решение на проблема, като Европейската комисия la Comisión, no una obligación. Es decir, en esta fase no hablamos en puridad de automatismo. Мисля, че комисията има възможност да предприема действия и механизма в никакъв случай не е автоматичен. Второ, докъде сме стигнали две години след като възникна проблемът? Автоматична реципрочност може да се осигури нормативно, когато има равнопоставеност между парламента и съвета. Изминаха две години и равносметката е, че Европейската комисия внася предложение за временно премахване на изискването за визи за гражданите на трети страни, което е значителна стъпка напред. Подчертавам, че тук говорим за временно преустановяване на режима за автоматично изискване на визи, благодарение на съвместната ни работа, успяхме да постигнем поставената цел. И сега мога да кажа, че по механизма за временно преустановяване сме постигнали значителен напредък. Когато се взема решение се зачитат правата както на гражданите на третите страни, така и на държавите членки. С оглед на външните отношения на Европейския съюз. Както виждате, постигнат е много крехък баланс Това са предварителните ми бележки от общ характер. Сега позволете ми да навляза в някои подробности. Документът предвижда клауза за преразглеждане след като изминат 7 години от въвеждането на новите норми. Какво означава това на практика? Сега предложения период е значително по-благоприятен от предишния. Първоначално дори се говореше за 3 години. Статистическите данни са ясни. Две години след въвеждането на промените, станахме свидетели на най-силния миграционен натиск. Срещу статистиката не може да се възразява. Ето защо правителствата на държавите членки и Европейската комисия трябва да се постараят да намерят решение на такива проблеми с временно въздействие. Също така статистическите данни посочват, че след либерализирането на визовия режим, миграционният натиск с течение на времето спада. Не може да се отрече този факт, защото той категорично се потвърждава от данните, с които разполагаме.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 е в интерес не само на Европейския съюз, но и на третите страни, с които сме либерализирали по взаимна договореност визовия режим. Не бива обаче да се създава чувство за безнаказаност. Ето защо сме предвидили този 7 годишен период, след изтичането на който е, ще се преразгледа съществуващото положение и от двете страни, когато визовият режим е либерализиран. Граничният контрол на практика е средство за засичане на опити за пресичане на границата без виза, когато такава виза се изисква. И най-сетне в документа се казва, че ще се изпълнява законодателния акт чрез актове за изпълнение – всички политически групи, още от самото начало, единодушно заявиха своята позиция, която е отразена в текста. На 25 април миналата година беше прият съгласувания текст, включен в ноемврийското споразумение. И que se tapen los oídos ahora los miembros del Consejo, los irlandeses que están aquí detrás. Bien. Между НП и социалистите тази позиция е стратегическа. Pudiendo aceptar los actos de ejecución en la negociación. Делегираните актове ще забавят твърде много хода на преговорите. И ако постигнем най-важните си цели, а това е реалистично, въпросът дали чрез делегиран акт или чрез акт за изпълнение да се осигури е, изпълнението на законодателния акт може да се решава конкретно за всеки отделен случай. Ето това е изхода от преговорите до тук. Съгласно предвидената в правилника процедура съм длъжен да ви информирам за постигнатото, за да можем да гласуваме. Гласуването е предвидено на 8 и 9 септември по време на септемврийската сесия. Ще се проведат разисквания, след които ще бъде и гласуването. В духа на сътрудничеството и прозрачността ще се радвам да чуя и мнението на колегите. Благодаря още веднъж на секретарията за голямата помощ, която ми оказа, както и на докладчиците в сянка. Благодаря сега. Искам да дам думата на другите е, докладчици в сянка, доколкото днес са тук. Искам само да кажа, че имаме представители на председателята. Ще им дадем думата, след като чуем колегите. Госпожа Файон има думата. Thank you. Благодаря. Преди всичко искам да благодаря а, на докладчика, господин Демера. А сега аз се намирам в малко деликатно положение, защото вече две години разглеждаме измененията към този регламент. И през цялото това време имаше моменти, когато сме били Близкото споразумение. Имахме чудесно сътрудничество между докладчика и а, докладчиците в Сянка. Можехме да стигнем споразумение през а, декември. А, но, бяхме ми малко така шантажирани а, през целия процес. А, нещо, което разбира се е съвсем неприемливо и в, в последната фаза а, си спомням, че дори някои американски дипломати започнаха да упражняват натиск върху нас. И затова трябва да кажа, че предложението, което е пред вас сега, беше прието с единодушно на последната тристранна среща. И обаче това, което имаме, в никакъв случай не е един балансиран или добър компромис, тъкмо напротив. Може би трябва да спомена най-важните елементи. Първо е въпросът за делегираните актове, когато става за клаузата за суспендиране дума. През април гласувахме в комисията Либе нашата усилена позиция, която беше подкрепена почти единодушно през марта докладчиците в Сянка – там делегираните актове бяха предвидени за двата механизма, за реципрочност и за клауза за суспендиране. След това обаче с изненада, изненада за нашата група, научихме, че докладчика е приел текстът на съвета, който противоречи на нашата позиция, на мандата на Либе, където а, се пренебрегва това, че визовата политика се регулира чрез съвместно вземане на решение докладчика, за жалост, е изоставил делегираните акции при механизма на суспендиране. Това значи, че ние се отказваме от правомощия, които ни е дал Лисабонския договор и съветът само ще ни командва и когато веднъж позволим това да става, тогава ще застрашим и други въпроси, по които, обсъжда, които обсъждаме в нашата комисия. Какви ще бъдат последиците при гласуването през септември на този компромис? Механизмът за суспендиране незабавно ще влезе в сила за няколко страни, за които ще бъдат вероятно в най-скоро време е, въведени визи. Това са страни от Западните Балкани. Това са страни, в които водят преговори за присъединяване и либерализирането на визите е едно от най-големите постижения за техните граждани, най-осезаемо постижение, особено за младите. Съвсем ясно трябва да заявим. Седем години работим по този въпрос, три години преговаряме. И защо е така? Защото страните членки искат от нов, връщането на визите за някои балкански страни. Имаше преходни периоди след приемане на режима за либерализиране на визите за пет страни и разбира се, имаше увеличен брой а, а, мигранти, които искаха, а, кандидатваха за обежище, но има популистка риторика в много от страните членки, която се използва за политически цели и трябва да се борим срещу това. Това ще бъде много голям удар за тези страни и техните граждани, които се надяват на европейска перспектива. Не искам на тези колеги, които смятат, че подобряваме механизма за реципрочност, да кажа следното. Това, което е основата на този компромис, а, и, а, вече не съществува. Няма да има реципрочност. Нито с Канада, нито с Съединените щати. И затова бих предложила следното. Първо, нещо, което смятам за особено важно. Това е въпросът за делегираните актове. Имаме редица досиета в комисията Либе и трябва да помислим за нашите правомощия по отношение на визите. Винаги те са били, сме имали тези правомощия като комисия, иначе няма да можем да защитим по такъв важен въпрос европейските граждани. Затова предлагам да гласуваме срещу това предложение на първо четене през септември и това ще даде възможност на двете институции да се върнат към преговорите, за да постигнат по-добро споразумение. Благодаря. Господин Дейман. Много благодаря. Госпожа Вебер. Най-напред искам да благодаря на нашия докладчик за непрестанните му усилия да доведе работата до края. А, независимо, че нещата сега тръгнаха по доста различен път. А, докладчика подкрепи становищата не само на докладчиците в Сянка, но и на много други, които работиха по въпроса. По същество и по отношение на процедурите и какъв ще бъде изходът, е, накратко. С цялото ми уважение към комисията, трябва да се каже, че би било много по-добре, ако имахме едно различно, едно съобщение Отделно за суспендирането на визите, друго за реципрочността. А, това, което имаме в момента е смесване на двата въпроса. А по това си, е, и аз, е, колегата Алваро и Тани и други, сме внесли изменение, което е много категорично по въпроса за реципрочността на визовите режими. Ако, иначе, може би, щяхме да приключим работата преди две години. Но истината е, че в продължение на месеци преговаряхме по въпроса за реципрочността на визовите режими. Още от самото начало на работата ни, комисията не настояваше за делегирани актове по отношение на суспендирането на а, визите. Ние Включихме споразумение по отношение на актовете за прилагане за, за суспендирането и тогава всички е, вярвахме, че това, което вече, по което вече сме се съгласили, няма да бъде преразглеждано. Но в, в определен момент е, председателския съвет, около 6 месеца по-късно, е, реши, че ще искаме делегирани актове изобщо. че без това ще бъдем лишени от нашите правомощия, които Лисбонския договор ни дава. Това беше решение на председателския съвет и то беше политическо решение. Защото каква е истината? Било с делегирани актове, било с актове за приложение, решението няма да бъде в ръцете на страните членки, а ще бъде взето от комисията. А ние точно това не искахме. Не искахме в бъдеще не искахме в бъдеще, това искахме ние всъщност. Не искахме страните членки да могат да злоупотребяват със своите права, да въвеждат на ново визи. С цялото ми уважение към нашите приятели от балканските страни, трябва да се каже, че когато ние законодателстваме в този парламент, ние се водим от най-общи съображения, а не от частни случаи. Тоест, това не е насочено срещу гражданите на балканските държави, макар че всички знаем някои от е, заплахите в кавички, които, на които се позовават някои страни членки. Ние стигнахме до споразумение. И когато решението е, е ще се взима от е, комисията и когато вече въпроса от 7 години се работи, Ако ние одобрим одобрим това, което се предлага, тогава нито една страна членка няма да може да въвежда, да въвежда на ново визи. Но ако не го одобрим, тогава те ще могат да го правят. правят. И затова питам се как по-добре да помогнем на гражданите на Западните Балкани. А, вероятно, няма да им помогнем, ако отхвърлим а, това предложение. Той ще им помогне, ако отхвърлим това предложение. Тук решението ще бъде отново политическо. Пак взето на равнището председателски съвет. Бих искал да призова социалистите сериозно да помислят за съдържанието на споразумението и за конкретните резултати. Какво искаме? Да защитим интересите на хората от Балканите, Западни Балкани или не? Ако искаме да защитим техните интереси, как може, не, може, не разбирам как може да го направим без да приемем това предложение. Ако не го приемем, страните членки ще правят каквото си искат. По въпроса за реципрочността. Да, имаме тук двоен механизъм и за делегираните актове, и за актовете за изпълнение. И вероятно няма да бъдем призовани пред Европейският съд, от Европейската комисия, но това не е реципрочността, която ние искаме. Но това само показва слабостта на Европейския съюз. който би искал да бъде субект в международната политика, но далеч не, може, не успява да бъде такъв. Госпожа Станок. Благодаря, господин председател. Знаете, че нашата политическа група бе една от групите, които гласуваха против механизма за суспендиране. Това е принципна позиция наша. Съвсем градивно предложихме доста изменения, но към днешна дата не сме в състояние да подкрепим договорката която беше постигната за този механизъм за суспендиране. Що се отнася до а, реципрочността, разбира се, има добър напредък. Но това, което нас не притеснява най-много е механизма за суспендиране. Ние не го искаме като такъв, и определено не го искаме чрез актове, чрез делегирани актове. В това отношение поддържаме е, е, социалистите и демократите. Това е нашата позиция. Тя е известна на докладчика. Благодаря. Благодаря. Благодаря Благодаря, господин председател. Най-напред да благодаря за господин Деп... за неговата забележителна работа по а, този въпрос. Като граждани на, на една от страните, която не се ползва от реципрочност по отношение на видите с Канада и САЩ, се говоря като именно такъв. Визовата политика е правомощията на Европейския съюз, но въпреки това някои страни като че ли не признават този факт и се отнасят към страните членки по-отделно, въпреки че страните членки не могат сами да договарят визовите режими с тях. Така че ако нямаме задължителни механизми за оказване на натиск върху трети страни, те няма да имат никакъв интерес да третират Европейският съюз като цяло. Наред с това, Европейската комисия не се е борила достатъчно за равно третиране на европейските граждани. Тя няма, разбира се, инструментите за подобна борба и разчита само на дипломатически средства. И мисля, че Европейския съюз трябва да действа по-решително и по-твърдо в отношенията си с трети страни. Клаузата за реципрочност е много важна, когато става дума за защитаване на интересите на гражданите на Европейския съюз. И затова и аз, и делегациите на пет страни членки ще гласуваме за сключване на споразумение съвета. А, съвсем накратко един коментар искам да споделя на, в отговор на колегата Ренате. Той се отнася до визовия режим. Визовата политика се урежда чрез процедура на съвместно вземане на решение и тези правила за суспендиране. Имаме този въпрос за делегираните актове. Това означава, че никой няма да пита Европейския парламент, когато стигне до решение за обратно връщане на визов режим. Това е ситуацията. Много добре знаем, че сме в положение, при което много от европейските правителства днес, които вече е, стигат е, мнозинство в съвета, които изгарят от желание да върнат е, е визовите режими. Също е и с е, шенгенските правила много голяма чувствителност проявяваме, когато става въпрос за визовата политика, а към днешна дата тя се решава чрез взаимно вземане на решение. Ако днес не направим отстъпка, ще загубим много за бъдещето на Европейския парламент. Председателя, благодаря. Ще дам сега думата на комисията и може би на председателство и накрая на господин Демер като докладчик. Мога ли първо да помоля представителите на Европейската комисия да се изкажат? Да, благодаря, господин председател. Първо искам да се обърна а, към господин Демера и да се присъединя към а, похвалите от а, неговите колеги. Става въпрос за един дълъг проект, процес на преговори и стигнахме до някакво съгласие. Все пак позицията на Европейската комисия по това досие е много ясна. Винаги сме искали бързо, ефективно да действа този механизъм за суспендиране но разбира се, той трябва да е издържан институционално и правно отношение. Все пак, към днешна дата, комисията изпитва затруднения, тъй като делегираните акти, които се предвиждат за втората част на механизма с оглед на реципрочността, според нас тук има несъответствие а, по отношение на а, договорите и за това ние ще се въздържим и ще се върнем назад. Ще видим какви са правните средства, които може да използваме. Все пак искам да подчертая, че трябва да се намери много бързо а, съгласие по това досие, защото не може много още да се протакат нещата. Това означава, разбира се, че предложения и механизми, които не са издържани в правно отношение, няма да бъдат приемани. Това мога да изразя. За сега ние вземаме резервирана позиция. Благодаря господин Трупсет от а, е, името на председателството. Благодаря, господин председател. Позволете да изразя вижданията на председателството. Радваме се, че съветът и Европейския парламент успяха да стигнат до разбирателство по това важно и неотложно досие. Председателството иска да благодари на Европейския парламент и в частност на господин Демера като докладчик, както и за всички, които, на всички, които очакваха в постигането на окончателно споразумение. Искаме да изразим благодарност на председателство на Полша, Дания и Кипър и преди всичко на председателството на Ирландия за всички положени от тях усилия, особено през последните няколко месеца. Надяваме се между двете институции да се достигне до един добър компромис. Не на последно място Искам да уверя Европейския парламент, в частност комисията Либе, че председателството има пълна готовност да се действа на парламента и да се сътрудничи с него по този въпрос. Благодаря. Благодаря. Господин Диас Демера, като докладчик, желаете ли да кажете още нещо? Да, благодаря, господин председател. като е, знак е, за спазване на парламентарните процедури, е, защото още доста работа ни чака. Много време е, бе необходимо, за да стигнем до това съгласие по е, това досие и то беше постигнато по редица точки. Ако се стигне до твърдо е, договаряне, е, е, това е добре. Ако е, това ще се предложи в пленарна зала, ще има дебат. В пленарна зала ще се осъществи е, парламентарния контрол е, в процеса на подготвяне на парламента за вземане на решение по този въпрос. И там ще се изразят е, становищата на различните политически групи които аз представих накратко. Не искам а, сега а, да заставам от другата страна и да аргументирам позицията, защото искам да подкопая аргументите си за последващ дебат. Това, което искам да кажа е, че при идеалния случай е от време на време и това е именно такъв случай. се стига до а, едно а, предварително съгласие, което е добро. Сега сме е, изправени пред ситуация, която всички даваме сметка, че е необходимо да се задвижат нещата без отлагане формулировките, които предлагаме, излагат различните гледни точки. За това, което каза Таня, това, което е, притеснява нея, това ще е отразено. Защото ще представим решението на пленарната зала е, за обсъждане. Там ще има разисквания и може да се приеме това изменение може да а, се обсъди предложението и то да бъде да не бъде одобрено. А втората възможност би била да стигнем направо, да стигнем отново до второ четене, т.е. всички възможности са открити можем да проведем дебат в пленарна зала. И на постигнатото на последния трилог съгласие между НП, АОДА и, и социалистите може да се окаже достатъчно стабилно, за да ни изведе по-напред. Аз си давам сметка съвсем ясно, предвид е, казаното за комисията и съвета, че комисията ще излезе с е, изявление. Това е просто едно изявление. Господин Декастър е, го заяви. И ясно, но се четеше и между редовете, че съвета може да промени позицията си и само чака възможност. Да, знаем го това. Даваме си сметка. Знаем, че ако не можем да продължим по-нататък с това споразумение, ако нямам подкрепа от съвета, ще трябва да преразгледаме системата на, за обежище. Трябва да гарантираме максимална защита на двете страни, както на гражданите на Европейския съюз, така и на онези граждани на трети страни, за които няма да се изискват виза. А, да, знам, мисля, че едва ли ще се стигне до повторно въвеждане на визови изисквания за страни, за които сега това не се изисква. Аз съм убеден, че като докладчик сянка за Алде, Рената знае какво а, говори. Тя е много навътре а, в материала и тя знае, че в контекста на реципрочността нямаме голяма гъвкавост, която да може да приложим предвид на процедурата. За председателския съвет той действа като една структура, обединяваща различните политически групи ни дава една стабилност. А, той не може е, да се произнесе по законно несъобразен начин. А, да, а само да представи позициите на партиите. Ние използваме правомощията си по Лисабонския договор. И всъщност трябва да разглеждаме въпросите конкретно. В някои случаи аз съм преценявал самия, че е по-удачно да се използват делегираните актове. Знаете, че по други поводи съм бил твърдо против тях. В този случай обаче се налага да приемем възможността за едно умерено добро решение, отколкото да се стремим към максималното, но може би непостижимо. А, що се отнася до позицията изразена от името на социалистите демократите, благодаря ти за позицията, Андрю. Искам да кажа две неща важно беше това, което каза за натиска. Наистина трябва да упражняваме някакъв натиск по отношение на а, трети страни. Това се налага. И това не е просто а, един вид предупредителен сигнал. А, наистина е наложително. И така, господин председател, благодаря, че отделихте време в дневния ред за обсъждане този въпрос и ще се видим отново, сигурен съм, през септември по същия въпрос. Благодаря, господин Демера. Ако комисията ни подкрепи изхода от този дебат, ще се внесе от името на Либе в пленарна а, зала. Корепер ще разгледа въпрос следващата седмица и както казахте, ще получим стандартното писмо, ако подкрепят резултата и иначе, както каза докладчика, септември на пленарно. Благодаря. С това значи, приключвам.